Председателят. Продължаваме пленарната сесия. Протоколът от вчерашното заседание и приетите текстове са налични. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема.